Виждам, че стотици от нашите колеги са побързали да се върнат от обедната си почивка. Ще започна да раздаваме медали за присъствие днес след обед. Искам да ви привлека вниманието към решението, което взехме тази сутрин. Ние решихме да отложим крайния срок за подаване на изменения поради липсата на достатъчно точен превод на доклада на господин Кадер и предложението беше да отложим срока до вторник, 11 май, до обяд. Това решение има известни последици, което е неизбежно. Искам да ви кажа каква е изменената позиция. На първо място секретариатът ще направи усилия заедно с службата по писмени преводи да гарантира, че гласуването в комисията ще бъде на 2 юни, така както първоначално беше предвидено. Тъй като следващият четвъртък и петък парламента не работи, а службата за писмени преводи се нуждае от 10 дни за работа. Може би част от преводите на измененията ще пристигнат във вашите кабинети един ден преди гласуването. Така че имайте това предвид. Има голяма вероятност, е, независимо от положените усилия, да не разполагаме с всички преводи своевременно за 2 юни. В този случай ние ще отложим гласуването, но а, гласуването ще стане по време на, глас... на срещата ни на 22 юни а, от 9 до 10, а, преди да дойде при нас норвежкия министр а, по рибно а, стопанство. Ние искаме гласуването в пленарна зала да стане, както е предвидено, през юли. И това е желанието на докладчика и на членовете. Бих искал да отчетеме решението, което беше взето тази сутрин, но да имате също предвид и някои проблеми, свързани с графика е, че ще може би, може би ще се наложи да се отложи гласуването за 22 юни в комисията. И така, ако може да продължим с осма точка използването в аквакултурите на чуждоземни и неприсъстващи в района видове. Това е изменение на регламент 708 от 2007 Това е регламент, който се отнася за чуждоземни неприсъстващи в района видове, които са резултат от аквакултурите. Целта е да се гарантира адекватна защита на околната среда и да се намали бюрокрацията. Групата ГУЕ работи по доклада. През януари и февруари в нашата комисия ние а, изслушахме представене на предложението, заедно с проекто предложението на съвета на 2 март. Господин Ферера предлага да се запази член 43 2 като правна база съгласно член 37 от правилника за дейността на Европейския парламент господин Фрага писа до председателя на Комисията по правните въпроси с молба за становище по правната база, предложена от Комисията. Това становище е разпратено вече до всички членове на нашата комисия. Искам също да привлека внимателно в факта, че на 17 март беше прието становище от економическият и социален комитет вие също разполагате с това решение. То е изпратено до вас от секретарията. И сега бих искал да дам думата на докладчика господин Ферера. Благодаря, господин председателю. Днес сутринта Днес сутринта вече приехме един важен доклад доклада на господин Милана за стратегията на развитието на аквакултурите. Сред препоръките, включени в гласувания днес, днес доклад, е именно подпомагане на развойната и технологична дейност при отглеждането на местни рибни видове. За нас това е от особена важност. Междувременно, трябва да признаем, че съществува съществува вече такава дейност, или поне нейни наченки, в резултат на които в някои развъдници се отглеждат екзотични риби. Регламента на комисията за чуждоземни неприсъстващи в района видове в момента е подложен на преработка и сме изготвили проект, основаващ се на импас. Импас е проект, който отразява именно това – аквакултурите на чуждоземни и не, а, не местни рибове, местни рибни видове. Целта е да бъде бъдещото законодателство да бъде по-взискателно и да се основава на нововъведенията и на новите открития, направени в тази област. По мнение на всички участващи в разработването на този проект страни, се намалява рискът свързан с тези екзотични чуждоземни рибни видове до съответното приемливо равнище, за да се ограничат да се ограничи брака по време особено на превоза на тези рибни видове до съответните дистрибуционни центрове. Предлагаме, значи, да бъдат изключени от лицензионния процес – Съответните затворени видове акваферми или акваразвъдници, за да може да бъдат признати за затворени. В изложението на мотивите се подчертава, че при въвеждането на такива чуждоземни рибни видове понякога се създават стресови ситуации за местните рибни видове, на което се дължи до голяма степен загубата на биоразнообразие. Самата комисия признава също така, че обедняването на биоразнообразието се дължи до известна степен на липсата на процеси по тяхното възстановяване на тези рибни запаси. Ето за това трябва да изработим най- най-напред, да изработим съответната дефиниция за това на какви на какви критерии трябва да отговарят тези затворени акваферми, както и това какви правила трябва да следват техните технически амелиорационни процеси. Същото, разбира се, се отнася и за превозът на тези целеви и нецелеви рибни видове от един развъдник към друг. На основание на тези принципи предлагаме именно известен брой изменения. Малко са измененията, разбира се, на начало, към началото пред... предложение. Първо, второ, седмо до тринайсто изменение, както вече спомена господин Струен, са свързани с адаптирането, с приспособяването към изискванията след влизането в действие на Лисабонския договор. Няма подробно да се спирам, но както каза Струан Стивенсън, сме се обърнали вече за, с искане за правно становище към комисията ем, Юри, както и с правната служба на Европарламента, която е на наше, разполу... която е на наше разположение, за да ни разясни, ако имаме въпроси. След това съществува вече документ, който подготвя измененията и тези изменения номер 1 и 2 и от 7 до 13 този обзорен документ по изменение, за да се приспособят към новото действие на Лисабонския договор. Има едни други пет изменения, които в по-голяма степен са свързани с техническите подробности на проекта. Тези пет изменения в по-голямата си част се основават на предложението на съвета. на предложението на съвета, както и на предложението на ИКОСОК. Тези предложения се отнасят към аспекти, които са особено значими за нас. Едно от измененията на съвета, например, подкрепено от комисията, цели да въведе срок. Срок, който до момента в изходното предложение на комисията поне не съществуваше. Срок значи за, за създаване на съответните затворени акваферми. И този срок ще бъде 6 месечен. Освен това се правят и допълнителни пояснения за това какво значи затворено аквакултурно съоръжение или акваформа. Това е предл... акваферма. Това е предложение на ИКОСОК и според нас е особено добре измислено като постулат, тъй като ще избегне недоразумения. Те трябва да бъдат на сушата. Това вече е така, така залег, застъпено в самия проект Импас. Има едно друго изменение, в което се уточняват до как, което се уточнява до каква степен може да има загуби или вреди от наводнения, например, или вандализъм, или каквито и да било други бедствия. Както и съответните изисквания за връзка по воден път на тази сухоземна инсталация и морския басейн. В ам, рамките на този процес за въвеждане на чуждоземни и екзотични рибни видове, разбира се, не трябва да бъде в нито един момент лишено от съответен контролен и надзорен механизъм, за да може всички научно обосновани и утвърдени критерии да бъдат спазвани и да има гаранции за това. За това се предлага въвеждане на текст, който гласи, че държавите членки са натоварени с контрол и надзор за изпълнението на техническите критерии, съставляващи определението затворено рибно стопанство. По въпроса сега за транспорта или за преноса от и към тези затворени аквакултурни ферми, обхваща както местните, така и чуждоземни и привнесени рибни видове, както и целевите, и нецелевите. Както виждате, става дума за определен брой изменения, ограничени по съдържание и по обхват. Именно за това смятам, че си заслужава да постигнем споразумение, консенсус с съвета и комисията. И в заключение искам да благодаря на правната служба на парламента, както и на секретарията на нашата парламентарна комисия, а и на секретарията на съвета и на Еврокомисията за помощта при изработването на крайния документ, както и при съгласуването на обмяната на мнение между всички работещи докладчики и докладчици в сянка. Разбира се, оставам на ваше разположение за идеи, коментари и бележки. Благодаря. Okay, Благодаря много за това представяне, за вашия доклад, господин Ферера. Господин Арсенес, гос... има думата. Първо, благодаря, господин председател. Това е въпрос от огромна важност. Чуждоземните видове са свързани с биомногообразието. Доклада на господин Ферейра е много добър. Той е в правилната посока. Господин Ферейра говори за необходимостта затворените системи да бъдат базирани на сушата. Това е единственият начин, по който можем да гарантираме, че системата ще бъде действително затворена. Необходимо е също да има много тясно следение на всяка затворена система, за да се гарантира спазването на всички процедури и стандарти. Аз съм също съгласен с направените предложения за изменения. Ние ще обсъждаме този въпрос допълнително в нашата група, за да видим дали ще предложим и допълнителни изменения или промени. Но аз съм напълно съгласен с доклада, така както беше представен. Председателят благодаря. Дали една затворена система е непременно базирана на сушата. Имаше презентация от една фирма в Испания, която предлага да изгради един кораб с резервуари на борда, където ще се отглеждат риби. И докато се развъждат и обояват тези риби, корабът ще стига до пазара, където е най-изгодно да се пласира продукцията. Така че не непременно системата може да се изчита за базиране на сушата. Аз не съм запознат с този въпрос. Не знам дали някой друг от колегите знае нещо по въпроса. Ще се опитам да намеря информация от научните среди. Опитах това в Гърция и всички ми уверяват, че най-безопасната система е тази, която е базирана на сушата. Разбирам, че инцидентите са много рядко явление, но ако системата е базирана в, в морето, има повече риск. Да, разбира се. Наистина, в това предложение не, на комисията не става дума за кой знае какви големи изменения в дефинициите за това какво е затворено аквакултурно стопанство. Просто предлагаме по-малко бюрокрация и аз го намирам за позитивно. Винаги е позитивно да има по-малко усилие за администраторите и по-малко економическо усилие за всички останали. Независимо от юридическата рамка, която трябва да се приложи или не, смятам, че трябва да подчертаем трябва да подчертаем е, <clears throat> има голям шум в микрофона, много силен. Е, и така, наистина трябва да ограничим обхвата, защото в противен случай толкова много ще засилим сигурността, че няма да можем да изпълним целите Сигурността е важна, но не трябва да има прекалена економическа тежест. Нещо друго, като предлагам да променим е дефиницията е, на развъдник, рибарник. Може би трябва да заменим развъдник или рибарник с е, аква ферма или рибно стопанство. Така ще го разграничим това понятие аква ферма от всички останали стопанства, в които се отглеждат риби, черупчести, мекотели или други морски и водни организми. Благодаря. Cruz Medina from the Commission. Искам да дам думата сега на а, представителя на комисията Медина. Президенте. Много благодаря, господин председател. Благодаря. Благодаря за доклада на господин Ферейра по нашото проекто предложение. Службите на Еврокомисията си записаха много старателно всички изменения към нашето предложение и ще пристъпим към тяхното проучване. По въпроса за измененията, които целят да пригодят правните основи и свързаните с тях членове към новите условия, към новата правна рамка на Лисабонския договор, по този въпрос, въпрос комисията просто си взима бележка. За момента нямаме становище, не можем да се произнесем. Положението е деликатно, проучваме го, размишляваме по него и ще дадем отговор. По другите изменения, които са представени, един на пръв поглед, при един първи анализ, бихме могли да кажем следното. Те вървят в същата посока, както препоръките на съвета и безсъмнено ще подобрят качеството на крайният ни вариант, а именно срока 6-месечния срок за публикуване на списъците на тези затворени рибни стопанства или както там решим да ги наричаме. По въпроса за съоръженията на сушата, не сме го включили изрично, защото го намирахме за подразбиращо се. Но си струва да се позамислим повече и може би след детайлно проучване ще стигнем до извод, който ми, до извода, който вие посочвате. По принцип не го намирам за неприемлив. По въпроса за някои от предложените изменения в терминологията, когато говорим за загуба или за брак на биологично разнообразие. Съгласни сме, защото в някои от езиковите варианти имаше и економически нюанс, а не екологически такъв, когато ни имаме преди точно този втори екологически нюанс. По въпроса сега за сигурността, за безопасността спрямо наводненията, например, не смятаме, че е нужно още в самата дефиниция, в самото определение да говорим за тези подробности. Смятаме, че изходното определение трябва да бъде с общ характер и не е необходимо да се уточняват тези мерки, които биха помогнали да се запази или да се пресече масовата загуба на някои от ривните видове. По въпроса за шесто изменение, свързано с контрола и надзора, смятаме, наистина смятаме, че държавите членки следва да носят отговорността за за спазване на разпоредбите на регламента и тази разпоредба всъщност според нас повтаря съдържанието на член 1, точка, на член 1, алинея 1 от нашето предложение и не знам дали от правна гледна точка е необходимо и препоръчително да се прави такова дублиране, такова повторение. Благодаря ви. Много добре. Благодаря ви много, госпожа Медина. Бих искал да дам думата сега отново на докладчика Ферера. Много благодаря, господин председателю. Благодаря за чутите изказвания. И освен това използвам да ви кажа, че има сред нас днес португалски рибари. Ето ги тук отзад поздравяват. Те са днес тук на гости, на посещение и е, на парламента по принцип и на нашата парламентарна комисия в частност. Заповядайте, добре дошли. E Аз знам, че те следят отблизо и с голям интерес и вълнение работата на нашата парламентарна комисия, особено когато говорим за реформата на риболовната политика на Съюза. Още веднъж им им пожелавам приятно прекарване в Брюксел и в парламента. Сега по същество, по въпроса за коментарите, които чух, благодаря на представителката на комисията, благодаря на докладчиците в Сянка. И сега по въпроса за конкретните бележки. Аз смятам, че подхода е един и същ. мнението ни е едно и също, а именно олекотяване на тази административна, бюрократична тежест, без това да се отрази зле на екологичната сигурност. С други ми споделяме тази обща загриженост по принцип, но в частност продължавам да мисля, че има конкретни пунктове, по които бихме могли да работим в търсене на консенсус. Не бива да се стремим единствено към намаляване на административното бреме, а и, а и да търсим начин за съчетаване на по-малко бюрокрация и по-голяма екологична сигурност. Държавите членки следва да са задължени да надзирават, да контролират тези затворени рибни стопанства, за да отговаряте във всеки един момент на изискванията. Аз смятам, че това в никакъв случай не, пред... не е тавтологично. Можем да го повторим. Държавите членки имат задължение, бягват всякакъв вид щети, нанасяни на околната среда и на природата като цяло. Така че не смятам, че повтаряме, а по-точно вписваме чуждоземните и неприсъстващи в района рибни видове в обхватното поле. Смятам, с други думи, че не е зле да повторим още веднъж изрично, че държавите членки имат и това задължение. По въпроса за това, че може да има и други видове рибни съоръжения, не само тези, които са разположени на сушата, можем да изчакаме резултата от, технологичните и, от технологичния и, развой, и развоен прогрес, защото наистина може да се появят и други видове рибни стопанства. Така или иначе, целта е да действаме по същия начин, по който се предлага в проекта Импас, а именно сухоземни съоръжения – разположени на сушата. Като начало, разбира се, не губим интерес към научно-техническия прогрес, към развойната дейност, която би могла да наложи изменения в законодателството, ако се наложи. Благодаря. Благодаря, господин Перера. Искам също да се присъединя към поздравленията с добре дошли към рибарите от Португалия. Добре дошли в нашата комисия. Ние имаме много сериозно работещи по темата за рибарството колеги от Португалия в нашата комисия. Крайният срок за представяне на изменения е 7 май до обяд. Комисията ще приеме доклада на 2 юни. Гласуването в пленарна зала ще бъде през месец юли. Ако това не се случи, ще мине за септември. Сега преминаваме за проекто бюджета за 2011 година, раздел 3. Новата бюджетна комисия, въведена от Лисабонския договор, не включва много промени на ниво комисия. Комисията приема проекто бюджета през април, а не предварителен проекто бюджет, както беше по-рано. Съвета трябва да представи позицията си по проекто бюджета на 15-16 юли. Комисията по рибарство трябва да даде становище по проекто бюджет 2011 и да направи промени каквито би желала да бъдат включени. Ние възложихме комисията, групата на социалистите и демократите да поеме изготвянето на становището и те определиха Урике Родаст. Крайният срок за измененията са 21 юли, за да може гласуването да се състои на 30 август. Днес представители на комисията от Генерална дирекция МАРЕ, господин Марка Джонсън, ще представи проекто бюджета 2011, така както беше прият от комисарите миналата седмица на 27 април. След това ще дам думата на госпожа Родаст, както и на други колеги от комисията, които биха желали да се изкажат. Сега давам думата на господин Джонсън от Генерална реакция Маре на Европейската комисия. Благодаря, господин председателю. Преди да започна с поясненията по предложението на Европейската комисия за морските въпроси и рибното стопанство, смятам, че трябва да дам малко предистория. Както каза и господин Стивенсън, тази година има нова бюджетна процедура. Годината е важна, защото за първи път бюджетът ще бъде прият по силата на Лисабонския договор. Има някои основни разлики е, в начина на работа преди и сега. На първо място, Лисабонския договор въведе един нов елемент, който би трябвало да ускори процесът ще има само едно четене на бюджета тази година. Ако си спомняте, в миналото имаше две. Две в парламента и две в съвета. На второ място, нещо важно за вашата комисия, парламентът и съветът ще бъдат абсолютно правни, тази, а, извинете, абсолютно равни, що се отнася до правата си. Преди имаше задължителни разходи, незадължителни и там правомощите бяха различни, защото съветът беше този, който преценяваше какво ще бъде окончателната сума по задължителните, а парламента по незадължителните. Сега обаче и двете страни трябва да постигнат консенсус. След четенията в парламента и в съвета и в случай на разнобой, който едва ли ще стане, ще има помирителна комисия. Умрителната комисия за три седмици трябва да свърши своята работа. И в края на тези три седмици се надяваме да е излязла, излязъл консенсус. Ако няма такъв консенсус, тогава Европейската комисия ще излезе с а, други предложения. Както спомена господин Стивенсън, комисията прие проекта бюджета за 2011 година на 28 април миналата седмица. Първото представене бе направено от комисаря Левандовски пред вашата бюджетна комисия. Мисля, че комисията по рибно стопанство е втората такава, която получава представяне на този проекто бюджет. Искам най-общо да очертая този проект бюджет за 2011, преди да премина към подробностите и най-вече към разделът рибно стопанство. Общата сума е 142,6 милиарда. Това е, са така наречените бюджетни приходи, а сумата, която се предлага за плащане е 130 милиарда. Тези суми всъщност са едно увеличение 2,2% бюджетните приходи и 5,9% по отношение на плащанията. Каква е разликата между тези за приходи и тези за разходи? Не всички са експерти и ще го обясна за тях. Приходите по задължение са тези, които дават възможност на Европейската комисия да поема правни задължения за плащане, ако съответно се отговори на определени изисквания. А пък тези за разплащания всъщност са самите реални плащания по време на годината. Що се отнася до динамиката на бюджетния дебат, приходите, които ще служат за разплащания, са много важни. Това с сумите, които би трябвало националните бюджети да бъдат, да изпратят, извинете, в Брюксел, за да изпълнят задълженията си. Както каза господин Стивенсън, ще имаме първо четене в съвета през юли, след това още едно през октомври. Сега, онази част от бюджета, която е свързана с морски дела и риболовно стопанство. Това е 11 ти раздел на бюджета. Основната тема там е свързана с една последователност на политиките ни. Има голяма степен стабилност и сумите, които предлагаме за 2011 година, отговарят на сумите, които бяха записани в проекто бюджета за 2010 година. Общо предлагаме 996,5 милиона евро, що се отнася до поемане на задължение и като процент от общите задължения, които се поемат комисията, това е 0,7% от бюджета на Европейския съюз. За разплащане 820 милиона евро. Това представлява 0,63% за целия бюджет. От целия бюджет, извинете. Тези суми са горе-долу същите, като онези, които бяха записани в бюджета за 2010 година. Трябва да кажа, че тази година е особено важна за нас, защото бихме искали нашите предложения наистина да бъдат много добре аргументирани. И исканията ни по отношение на поемане на задължения за бъдещи плащания и тези за конкретни разплащания се основават на много конкретни изчисления по отношение на предишни години, съответни поети задължения в миналото, както и нарастването на поема на такива задължения за 2011 година. Това ще даде възможност в края на годината да изпълним бюджета, защото държавите членки обикновено се обезпокоят, когато той не е изпълнен, особено като имате предвид, че сега сме в криза и те не биха искали да изпращат суми тук, които остават неизползвани. Сега подробностите по бюджета за рибно стопанство и морски въпроси предложен от комисията. Основната сфера за разходи е свързана с фонда за рибното стопанство. Това е глава 1106 в раздел 11. Сумата, която е дадена на този фонд, що се отнася до поемане на задължения, е около 2 трети от целия бюджет за тази политика, която отговаря Генерална дирекция МАРЕ. 2011 година предлагаме едно увеличение от 2%, което дава една обща сума от 657 милиона евро. Цифрата за 2010 година беше 643 милиона евро. За Европейския фонд за рибностопанство нямаме някаква възможност да варираме много, защото това е фонд от структурен характер и сумите, които отиват в него в настоящия програмен период 2007-2013 бяха определени от Европейския съвет през декември 2005 година. Освен това, Държавите членки са, предл... са направили оперативни програми, знаят какви са сумите, които се предлагат и тези оперативни програми са били одобрени от Европейската комисия. Част от този процес на одобрение всъщност е одобрение за цялата оперативна програма, която е 7 годишна. Тоест, комисията е поел ангажимент да финансира оперативните програми за тези 7 години и да прави годишни разплащания, за да покрива тези свои задължения. Трябва да си припомним, че фонда за рибностопанство има а, управление, което е споделено между две части. От една страна държавите членки отговарят за ежедневното управление, те са тези, които залагат необходимите контролни механизми за прилагането на програмата. Те избират съответните бенефициенти, определят програмите и отговарят за разплащанията с сумите по фонда, т.е. те плащат на крайните бенефициенти. Искам да ви припомня, че по този фонд имаме 5 оси по значимост. 657 милиона имаме тази година и те ще а, бъдат разпределени по тези 5 оси. За разплащания за 2011 година сумата за фонда е 463 милиона. Това ще финансира плащания на 26 държави членки, защото Люксембург няма оперативна програма по фонда за рибно стопанство в целия този пакет имаме едни 21 милиона евро, малка сума, които са предназначени за затварянето, извинете, приключването на предишния програмен период. Имахме един инструмент за насочване на рибното стопанство, който беше до 2013 година и постепенно той бива прекратяван. Получили сме част от документите от държавите членки, а голямата част от тях трябва да пристигнат през септември тази година. След това имаме няколко месеца време всичко да бъде а, завършено и ще бъде прекратена програмата окончателно. Втория като разход въпрос е свързан с международното рибно стопанство. Това е глава 11.03. Това представлява около 16% от общия бюджет за поемане на задължение за плащания за 2011 година. Този бюджет покрива сумите, които разплащаме по международни спогодби за, рибни, за риболов и това са суми, които са свързани с достъп до ресурси. Те са също така и суми, които са свързани с секторна подкрепа, която сега е част от всичките ни споразумения а, за риболов с трети страни. Сумите за 2011 година са направени така, че да се разплащаме по съразумения, които ще бъдат в сила в 2011 година, в началото на 2011 година, но и с погодби, които в момента подлежат за на преразглеждане, особено техните приложения, през 2011 и ще влязат в сила през 2011. Сумите за тези програми не са в, съответната бюджет, не са в съответно бюджетно перо, а са записани в резерва. Що се отнася до конкретните суми? Следващата година ще има 155 милиона евро, което е едно намаляване на сумата в сравнение с бюджета за 2010, защото в момента имаме 174 и тук говорим за поеме на задължение за плащания, а за самите разплащания 159 милиона евро са записани там. Това е отново е едно намаление в сравнение с сумата тази година. Сега имаме 172 милиона за конкретни плащания. Искам обаче да кажа, че нашата прогноза е, че тези намаления на тези суми не означават, че ще има намаляване на риболовните възможности по спогодби. Очакваме през 2011 година да има сходен брой спогодби, които да бъдат в сила в сравнение с спогодбите, които са в сила тази година 2010. Следващия по големина разход е свързан с контрола – тук сме предложили сумата 56,6 милиона евро, а през 2010 година имаме 53,6 милиона. Що се отнася до поемане на задължение за плащане в бъдеще, това е едно увеличаване с 5,5%. Що се отнася до разплащане, има значително увеличение от 16%, защото тръгваме от 40 милиона 2010 и преминаваме към, стигаме до 46,4 милиона 2011. А, тази бюджетна глава 1108 финансира два основни вида разходи. Първия вид разход е свързан с контролните програми, които се прилагат а, от държавите членки. Както знаете, държавите членки са тези, които носят основната отговорност за контрол и прилагане на правилата по общата политика по риболова. Държавите членки са тези, които извършват инспекциите по места и съответно е необходимо те да имат необходимите а, необходимия капацитет да го правят. Ресурсите в 11.08 дават възможност да финансираме част от тези им способности. Имаме нов регламент за контрол, който влезе в сила и новите системи VMS бяха разширени, нови видове кораби и освен това инвестиции в нови технологии биват насърчавани. Малкото увеличаване, което се забелязва в това перо, е свързано най-вече с допълнителните разходи, които могат да възникнат. Друг а, важен разход е по агенцията в Виго, която е за контрол на риболова. Като всички регулаторни контролни агенции, които са създадени на общностно ниво, на ниво Европейски съюз, тя бива финансирана от нас, поне частично. Става дума за административните и разходи и оперативните и разходи. Вече две години а, тази агенция заработи в Виго. Сега се намира на етап, в който наистина вече работи под пълна пара. Мисля, че бя, са назначени вече почти всички. Миналата година имаше бюджетен излишък, но той намаля в сравнение пък с предходната година. 2011 година а, има малко увеличение на сумата, която даваме на агенцията. 5% е това увеличение. Следващата глава 1107. Тази глава обхваща събирането на данни и по подобие на това, което правим за контрола и правоприлагането в държавите членки, ние даваме принос за събирането на данни от държавите членки, които са необходими за прилагането на общата рибна политика. Общата сума за 2011 е 15,5 милиона. Това е малко увеличение в сравнение с тази година. Има значително увеличение в плащанията 14%. Ние искаме 45 милиона срещу 38,9 милиона през 2010. Както главата по контрола, така и по тази по правоприлагането изискват по-добро прилагане на място. Тези две глави са области, в които преди имахме проблеми с освояването. Бяха предприяти мерки от комисията, за да бъдат решени тези проблеми. Сега вече берем плодовете на тези усилия. Затова ние искаме и значително увеличение на плащанията за целта. Следващата глава е свързана с рибните пазари 11.02. Е, тя обхваща две мерки. Общата организация на пазара за рибни продукти. Това е класически интервенционен механизъм, включва 6 мерки общо. И другата мерка, която имаме, е подкрепа за операторите в най-отдалечените райони. Става дума за тези в Португалия, Испания, Франция. Ангажиментите за общата организация на пазара за отдалечените райони остава стабилна. Що се отнася до тези отдалечени райони, сумата, която предлагаме всяка година, се определя от правната основа. Правната основа е утвърдена, има система, която предвижда сума малко под 50 милиона евро. Тя се разделя между трите държави членки и това е всичко, което можем да предложим комисията е в състояние да реализира изпълнението. Заплащанията има намаление с близо 12%. Ние искаме 29 милиона, а не 32 милиона, както през 2010. Причината за намалението е защото има проблеми в освояването. И за това не искаме да заделяме ресурси, които няма да бъдат освоени. Относно управлението. Това е глава 1104. Това е важна глава. Според а, нея ние обхващаме всички дейности, свързани с диалога с заинтересованите страни по общата политика по рибно стопанство. Ние осигуряваме на индустрията представителство също тук се запазва 6,5 и 5,8 милиона плащания. Морска политика 1105. На този етап имаме промяна в плащанията през 2008, 2009 и 2010. Ние прилагахме пилотни проекти при подготвителни мерки. Пилотните проекти са ограничени в рамките на две години, а подготвителните мерки рамките на 3 години. Така че ние не искаме нови а, поемания на ангажименти, защото а, нямаме правната база. Това, което искаме е 5,4 милиона плащания, които да обхванат разходите, свързани а, с а, реализираните в момента дейности. Мисля, че всички са наясно, че ние активно работим а, по а, подготовка за а, правната база по морска политика. Ние сме на доста напреднал етап. Комисията прие правната база, но преди това да се случи, ние няма да можем да заделим нужните ресурси, които да обхванат тази сфера. Благодаря ви, господин Джонсън. Това беше много ясно представене. Не съм особено щастлив от него, но беше съвсем ясно. Сега давам думата на господин госпожа докладчика. Бих искал да благодаря на господин Джонсън. Зная, че това представене може да бъде доста суховато, но мисля, че вие сте справихте отлично и ясно представихте своята позиция. Въпреки това аз имам някои въпроси и се надявам, че ще можете да отговорите на тях. На първо място някои основни въпроси. Във вашето представене вие не очертахте приоритетите на Европейската комисия или пък да разбирам, че начина по който представихте нещата следваха приоритетността, която отдавате на отделните въпроси. Както и да, е, бих желала да изясните какви са приоритетите на Европейската комисия и как те ще се отразят в бюджета за 2011 година. На следващо място, в бюджета все още има средства, за Агенцията по рибно стопанство, как ще бъдат използвани средствата от фонда за ориентиране на рибарството. 11.031 предвижда много по-малко плащания, отколкото през 2010, дори ако там се включат не приключилите преговори по сключването на договори. В някои случаи а, са договорирани по-низки суми. Може ли да обясните защо се стигна до а, тези по-низки суми за плащания? По точка 6, точка 2, глава 11. защо приключването на програмата в Северна Ирландия е обвързана с рибната политика и политиката в сферата на рибното стопанство. Не ми е много ясно това. По 11.07.2 в подкрепа на подобряване на научните изследвания в сферата на рибалството. защо също има съкръщения. Научните познания са изключително важни, за да имаме една функционираща рибна политика. Не можем да разчитаме, че ще имаме една добра политика без тя да бъде научно подкрепена. По 11.05 по Агенцията за контрол Предвидени са няколко милиона допълнителни средства. Вие обяснихте защо това се получава, но на мен не ми стана съвсем ясно. През 2009 и 2010 имаше излишък. Средствата бяха достатъчни. Очевидно е сега, че предвиждате повече средства за 2011. Как сте стигнали до цифрата, която предлагате и как ще се изразходват тези средства? Точка 10 за системата за мониторинг. Тук е предвидено, че корабите трябва да бъдат оборудвани с автоматични системи. Те ще струват доста скъпо. От моята страна имам информация, че няма достатъчно финансиране за 2010 -та. Въпросът ми е как може да обясните това положение и дали за 2011 ще има действително достатъчно средства. Благодаря ви, очаквам вашите отговори. Благодаря, госпожа Родост. Господин Румева поиска да вземе думата. Благодаря. Само имам един въпрос. Той е свързан с мрежата за мониторинг и контрол, доколкото знам и бих искал да получа потвърждение. Е постигнат компромис от страна на Европейския съюз да осигури средства за тази мрежа, но за сега те не са осигурени. Искам да получа потвърждение дали това е така или не. Ако действително не се е случило, бихте ли казали какви са причините за това? Благодаря. Господин Ферера. Много благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Джонсън за изчерпателното му изложение. Пълно всъщност с интересни подробности. Смятам, че доклада на госпожа Родост е от ключово значение. От ключово значение за нашата парламентарна комисия. Защото всъщност ясно показва как цялата наша работа се отразява на бюджета – на бюджета за следващата финансова година. Ако изпълним всичко замислено тук, ще имаме изпълнение и на предвидените бюджетни средства. По въпроса за това, което Чухме току-що за бюджета на Евросъюза. Информация всъщност, която не бих искал да обсъждам, защото всъщност знаем, че не винаги предвиждаме достатъчно. Достатъчно средства. И това в крайна сметка е една от причините за положението, в което се намираме в не една държава. Така или иначе обаче и независимо от всичко това бих искал да подчертая, че аз съм определено обезпокоен от предвидените бюджетни ограничения в общата организация, обща пазарна организация на рибата и рибните продукти. Има много недостатъци там и в този бюджетен задел. Има много проблеми в сектора, в приходите на рибарите, например. Затова често говорим, не за първи път днес споменаваме този проблем. Особено често го споменаваме всъщност, когато говорим за реформата на риболовната политика. Рибарите очакват от нас тези нови мерки за организацията на пазара, за да повишат доходите си. И за това всъщност съм обезпокоен от тези предвидени за 2011 година бюджетни ограничения, бюджетни намаля, намаления. Комисията ясно каза, че ще има такива и за това обаче всъщност ние се намесваме, защото няма смисъл да правим реформи, да отделяме все повече и повече средства на общата риболовна политика, ако проблемите продължават и дори се задълбочават. Благодаря. Благодаря ви, господин Галахар, имамата. Благодаря, господин председател. Обяснението, което ни бе предоставено господин Джонсън, макар че беше сложно, беше ясно. И мисля, че е още по-ясно, ако човек го погледне като таблица. Може да ни харесва това увеличение с 0,7% по поетите задължения или 0,63% от конкретните плащания. Господин Джонсън не е тук, а, за да ни дава някакви е, обяснения. Напротив, той е тук само за да каже какви са решенията на комисията. Няма правно основание, казва той, а, за определени неща, но трябва ли да има такова преди да бъдат ангажирани тези средства или разходвани следващата година, или има някаква друга формула за преходния период? По отношение на контрола, 56 милиона казахте вие, но това е съфинансирано. Тези 56 милиона включват ли финансирането, което идва от държавите членки, т.е. има съфинансиране, или пък няма съфинансиране, е цялата сума. По глава 1107 консервационни мерки, там имаше значително увеличение с 14% за плащане и 54 стават милионите. Това включва ли финансирането отново с а, съпътстващо финансиране от самите държави членки. Благодаря, казва председателя на господин Галахър. Искам и аз да направя няколко бележки по този въпрос. Оставам с впечатление от казаното от вас, господин Джонсън, че общият бюджет ще се увеличи за цялата година с около 5%, ако не се лъжа, така казахте. Малко по-малко, така ли? Нашият бюджет по 11 раздел като че ли е намален с 0,6%. Знам, че в момента сме в економическа криза и не мога да препоръчвам увеличаване на разходите, но никак не ми се иска да мисля, че единствените, които са губещи, сме ние, докато се финансират други проекти от комисарите. Разбрах, че говорите за намаляване с близо 20 милиона на финансирането за спогодби за риболов а, с наши партньори извън Европейския съюз. Но от друга страна ни казвате, това не означава, че ще има по-малко възможности за улов. Някакво чудо ще да е това. Как така ще платите 20 милиона по-малко, пък а, ще може в крайна сметка да ловим толкова, колкото и преди за повече пари. Наистина, цената на рибата пада, може и да е възможно, но обяснете ми, ако е възможно. Напълно съм съгласен с госпожа Родуст. В момент, в който самите рибари се оплакват че няма достатъчно научен анализ, няма достатъчно финансиране за учените, за да може те да ни подадат съответната информация, на която пък ние от своя страна да положим всички квоти, киловатт, часове и всякакви други изисквани ограничения, които налагаме на рибарите. да в този момент да намалим финансирането за научна информация ми се струва погрешен подход. Обезпокоен съм от част от цифрите, които ни дадохте. Нашата комисия, според мен, ще има още много бележки по бюджетния процес. Може ли и сега да дадете някои отговори? Давам ви отново думата. Okay, well, I'll, I'll do my best to, to address as many... Ще се опитам да отговоря на голямата част от въпросите. Има някои неща, за които не съм информиран, но ще ви отговоря в писмен вид крайна сметка говорим за едно предложение на Еврокомисията. Парламентът е едната част от двете части на бюджетната власт, така че имате големи правомощия. И за това а, сме дали такъв марш за маневриране. Когато правим предложения, ние не ги правим изолирано, а ги правим в контекста на, на финансовата рамка. А това е една финансова рамка от 2007 до 2013 година. Та тя е разделена на отделни заглавки. Морската политика и риболова са в раздел, който се нарича природни ресурси. Вътре в него също така са включени земеделските разходи, разходите за околна среда, тези за защита на потребителите и здравоопазване и, разбира се, ресорът, за който отговаряте вие. Та, в този контекст има определени суми, които са целеви, и аз казах, че най-големият елемент на бюджета са тези две трети, които отиват за структурните меркове, мер, мерки. Тоест, Европейския фонд за риболова, там има оперативни програми, които са 7 годишни, държавите членки са ги подали, ние сме ги приели държавите членки могат да променят тези оперативни програми, ако ситуацията се промени много в а, тях да, всичко това ме връща на първоначалния въпрос на докладчика, който е какви са приоритетите на Европейската комисия. Има приоритети, които комисията представя глобално за бюджета 2011 година и има приоритети за конкретната сфера. Комисарят Левандовски съвсем ясно заяви това в комисията КОБУ, че приоритетите ни са да помогнем да се съживи економиката, защото се надяваме вече да сме на етап след криза през 2011 година и да постигнем целите на Европа през 2020 година. И, освен това, над 60 милиарда евро са определени от Европейската комисия като пари, които ще отидат за постигане на целите Европа 2020. Та това е общия приоритет. Сега нека се фокусираме в конкретния ни раздел от бюджета. Приоритетите са отразени а, и в това, което аз казах преди малко. Дадах ви разходите в зависимост от тяхната значимост. И най-важният разход за нас са структурните мерки. Там имаме малко увеличение, което напълно отговаря на програмирането. След това ви представих международната глава, там където има малко намаление – и може би това е един отличен момент да отговоря на въпроса, който заместник председателя зададе. Това е въпросът свързан с намаляването на този бюджет. Когато правим такива партньорски споразумения за риболов, ще има много такива преговори и тази година, защото имаме много повече приходи, които отиват в резерва през 2011, отколкото сме имали през 2010. Та, какво означава това? Съответните протоколи изтичат или тази година, или в началото на едната година и вече ще сме платили за риболовните възможности за началото на до година с средствата от тази година. Така че това, което ще правим е да преговаряме точно за да се постигне не най-ретабилния подход, защото ние не работим така, а да постигнем едно справедливо споразумение в интерес на всички. А по информацията, която аз съм получил, ние ще можем да постигнем целите. А те са да имаме същия брой партньорски споразумения за риболов и съответните протоколи, каквито сме имали през 2010. -та и нивото на риболовните възможности да не се промени между 2010 и 2011. Тази глава не включва само споразуменията за риболов с трети страни. Там са включени и мерки, свързани с регионалните организации за управление на риболова. Там има задължителни ставки, които плащаме и доброволни, които плащаме има едно намаление, защото едно от действията, които няма да предприемем с тези регионални а, организации за управление на риболова, няма да бъде продължено и следователно има оттам малко спестяване. Останалите приоритети. Възниква въпроса за контрол и прилагане, който споменах също приоритет Нашия бюджет, що се отнася до контрола, едва ли може да покрие контрола, дори значимата част от него. Става дума за контрол от страна на държавите членки. Това е много сложна и много скъпа дейност. И често такъв тип дейности по инспекция и контрол са общи между отделни министерства и не са свързани само с риболова или рибното стопанство. Това, което се опитваме да направим с бюджета е да се прицелим в най-важното. А най-важното е ефикасното прилагане на новите разпоредби на регламента за контрол. Ето това се опитваме да постигнем през 2011 година. Опитваме се да предоставим възможност на държавите да имат инсталации за контрол, които да бъдат много по- ефективни, ефикасни, извинете, не инсталация, механизми. А, господин Галахър подигна един въпрос и той е свързан с този, свързан с а, съфинансирането от държавите членки. Включват ли тези суми съфинансирането? Не, не ги включват. В случая говорим за финансиране от страна на Европейския съюз единствено. Що се отнася до глава 1107 или 1108, когато говорим за събиране на данни, за научни данни, за контрол, за прилагане, държавите членки от своя страна също ще излязат с суми, съответно по мащаба, записан в законодателството. Така че сумите, които аз споменавам, са суми от бюджета на Европейския съюз. Запитахте също така за фонда за насочване на риболовното стопанство. А, този фонд в момента е на приключване. Получили сме документи за закриването му в някои държави членки, пет такива, и ще получим голямата част от документите от останалата част от държавите членки през септември тази година. Има една държава членка, която ще ги подаде през 2011 година. Така че единствените ресурси, са свързани с разплащания. Не поемаме нови задължения за плащания, а само плащаме стари ангажименти. И прилагането на проектите би трябвало да е приключило. И програмата да приключи. Плащанията миналата година към този фонд бяха много по-малко, отколкото предходни години. Закриването на програмата в Северна Ирландия. Не мога да ви дам информация по този въпрос. Ще трябва да се, е, да се консултирам с колегите. По отношение на научните изследвания. Ние сме съгласни, че научните факти и изследвания са много важни за надлежното прилагане на програмата. Разгледах цифрите тук и сте прав за информация, за научна информация. Що се отнася до ангажименти, от 5 милиона падаме на 4,5 милиона. Що се отнася до разплащания, падаме от 4,5 на 3,5 милиона. Както обясних самото начало, ангажиментите, ангажирането на средства ни дава възможност да подписваме договори. Там има едно намаляване с 10% на бюджета за подписване на договори за научни изследвания и съвети. Но това е само част от картината. Както казах, цял, целият раздел, цялата глава се занимава с консервационни политики. И предходното перо 110701, там се говори за събиране на данни. Ето тук ние съфинансираме разходите на държавите членки, когато държавите членки събират данните, които са необходими на нас, за да прилагаме политики. Цялата рамка за събиране на данни беше преразгледана. Сега имаме една рамка за събиране на данни, която е много по-ефикасна, така че да получаваме научната информация, но я получаваме посредством държавите членки защото трябваше да приоритизираме. Та, трябваше да изберем дали да има повече финансиране на държавите членки или пък да подписваме договори с съответни фирми или институти и да поръчваме ние а, анализите. Ето това е разликата. Но това по никакъв начин не значи, че няма да имаме научни изследвания и анализи, на базата на които да предприемаме съответни мерки и да вземем решение. Що се отнася до агенцията? Споменах, че имаше един излишък през 2008 година. Казах, че през 2009 този излишък значително намаля. Ако погледнем конкретните цифри, ще видим, че сумата, с която се увеличава, всъщност процента, с който се увеличава бюджета е 5%. Бюджета за 2010. Ако погледнем него, ще видим, че 2009 и 2008 имаше голям излишък. Обикновено при агенциите излишъкът се връща обратно в бюджетната процедура и се пребюджетизира. Сумата 2010 беше от 2009-2010 пребюджетиран беше 70 хиляди, а този, който ще бъде пребюджетиран от 2010-2011 е 185. От 700 на 185. Така че има нови ресурси, които са само милиони и половина. И това е нормалният растеж, който очакваме от една агенция, която е назначила вече всичките си кадри и работи на пълна пара. Има еволюция в а, оперативните разходи на агенцията, в административните разходи на бюджет на агенцията, но това е нормална еволюция и даже я приветстваме, защото те показват, че агенцията а, се разгръща и работи оптимално. Що се отнася до реалното увеличаване и намаляване на бюджета. Общото увеличение е 2,2%. Що се отнася до рибно стопанство и морска политика, нещата остават стабилни, що се отнася до поемане на задължения. Има едно малко намаляване, ако погледна цифрите от предходната година. Там имаше 1 милиард поемане на задължения, а сега сме малко по-малко. 996.5 милиона милиарда. Докато тези за разплащания бяха 819, а тази година 820 милиона. Така че бих казал, че е постигнато равновесно положение. Що се отнася до общата организация на пазара а, трябва да кажа, че намаляването на плащанията там е свързано с намаляване на самите средства за разплащания. Не казвам, че ще намаляят средствата, с които ще се ангажираме да плащаме в бъдеще. Не. А, те си остават същите. И ако е необходимо да се правят плащания над това, което е записано в бюджета, ще намерим средства да го направим. Няма да има такъв проблем. Ще направим трансфер, или пък други бюджетни механизми, които съществуват. Но, що се отнася до наличността на механизма и неговата възможност да помогне на сектора, няма никаква промяна между тези две години. Що се отнася до най-отдалечените региони, аз обясних, че в тази система помощта, която е необходима за операторите, се определя с правното основание и ние не можем да го надхвърлим. Господин Галахър повдигна въпроса за съфинансиране. Отговорих му. Също така попита той и за глава 1109 и за правното основание. Тези 5 милиона за 2011 година, те са свързани с разплащания, а не с поемане на задължения за плащане. Това са бюджетни ресурси, които ще се използват за разплащане по поети в миналото задължение. И преди да дадем нови средства на тази глава, ще ни е необходимо правно основание. Това се прилага към всички видове разходи в бюджета на Европейския съюз. Има изключения за пилотни проекти, за подготвителни дейности. Последните три години имаше точно такива, но, както казах, до 3 години може да продължи едно подготвително действие и то изтече. И докато няма ново правно основание, а нещата в комисията в момента са много напреднали по този въпрос, а докато го няма, няма да е възможно да се правят такива нови действия. Мисля, че отговорих на всичко. Ще дам и друга информация по отношение на Северна Ирландия и програмата там. И ако съм изпуснал нещо, с удоволствие ще говоря по него. Much, was... Благодаря, господин Джонсън. Не зная дали госпожа Родост би желала да има последната дума. Ние ще имаме още много възможности за разисквания, но ако искате на този етап да добавите нещо, госпожо Родост. Не, аз нямам какво да добавя. Искам да задам още един въпрос, свързан с системата за наблюдение на корабите. Вие не се спряхте на този въпрос. Доколкото разбирам, има информация от април. За сега изглежда, че средствата са свършили. Няма средства за тази програма. И ако искаме всички кораби да бъдат оборудвани с автоматичната система, ние трябва да осигурим средства. Защо тези средства са свършили сега и как можем да гарантираме, че тези средства ще са достатъчни през следващата година? Господин Джонсън, бихте ли желали да отговорите на този въпрос? Начина по който оперират контрола върху разходите е в началото на годината. Държавите членки трябва да представят своите заявки за финансиране. Ние в комисията очертаваме какви са приоритетите, и в съответствие с нови регламент за контрол, разходите, свързани с иновации, имат приоритет. Специфичността на случая, който вие а, споменавате, е, че средствата а, са на лице. Ние все още не сме приели решение за 2010 за тези разходи за контрол, но а, мога да допусна, че има други области, на които е отдаден по-голям приоритет, тъй като винаги трябва да се приоритеризира, Обикновено получаваме повече заявки, отколкото можем да финансираме. Нашата цел не е да финансираме всичко, а да действаме като катализатор при извършването на разходите. Освен това, ние финансираме някои разходи, при които има висока степен на съфинансиране, което беше доста високо миналата и настоящата година. В този случай средствата не са в същия размер, както когато се прилага обичайното съфинансиране. Благодаря. Проектостановището ще бъде разисквано на 14-15 юли Измененията трябва да се представят до 21 юли и гласуването в комисията по проекто и измененията на бюджета са предвидени за 30 август след лятната вакансия. Това ще бъде своевременно за гласуването в Комисията по бюджета, която трябва да гласува на 28 до 30 септември. Това е а, графика за допълнителните разисквания по този въпрос. Искам отново да благодаря на госпожа Родос. Преминаваме към 10-та точка от дневния ред. Размяна на мнение с Комисията за прилагането на пилотни проекти и подготвителни действия в областта на риболова от 2007 парламентът приложи две подготвителни мерки за морска политика и за Център за мониторинг на цените на рибните пазари. Подготвителните мерки в сферата на прилагане на договор на Европейския съюз целят да се подготвят почвата за допълнителни действия. Те трябва да следват един кохерентен подход, Съответните ангажименти могат да бъдат записани в бюджета за три години последователно. Законодателната процедура трябва да приключи преди края на третата финансова година. Има също два пилотни проекта в сферата на рибното стопанство, работа в мрежа и най-добри практики и морска политика и пилотен проект, който насърчава подмяната на кораби в Европейския търговски флот при с кораби, които оказват по-малко въздействие върху конта среда. Също а, трябва да се направи оценка доколко съответните действия са уместни. Ангажиментите за тази цел могат да бъдат предвидени за не повече от две години. Днес представители на комисията Генерна дирекция Мария ще ви запознаят с прилагането на пилотните проекти и на подготвителните е, действия в сферата на общата политика по рибно стопанство. Давам думата на представителите на Генерална дирекция МАРЕ. Благодаря, господин председател. Благодаря, ни, че, благодаря, че ни давате възможност да представим. Да представим, може би, малко по-задълбочено, защото става дума всъщност за първото и представяне на това действие, целящо да създаде нещо като обсерватория на пазарите на рибни продукти. През февруари месец ви изпратихме нещо като начален обзор. обзор. Днес може би ще отнема малко повече време, но бих искал да ви представя повече подробности. Като начало, позволете кратка историческа справка предистория на това, кое ни тласна до поемането на тези отговорности. Това ще ни бъде първата цел. Втората цел ще бъде да спомена кои са главните цели преследвани от този проект за обсерватория, както и основните основните инициативи, основните проекти сега и в бъдеще. Може би ще ви дам малко повече информация за това какво ни чака през следващите месеци. Нали? Е, малко предистория. Преди 2008 година, когато започнахме силно да страдаме от недостиг на петрол и на горива по принцип, комисията публикува съобщение, съобщение, което бе подкрепено от съвета и от парламента, неговото съдържание по-точно. И по този повод и в резултат на това съобщение 4 милиона евро бяха предоставени от Европарламента именно за създаването на такава обсерватория за наблюдение на пазарите на рибни продукти. Именно след този момент, след взимането на това решение, службите на Еврокомисията се обърнаха към държавите членки, както и към класическите си партньори, а именно представителите на бранша, на ресора, под формата на въпросник. Под формата на въпросник, за да започнем да ограничаваме полето на нашето целево проучване от юли 2009 година на Сетне започнахме да вписваме тези цели в конкретни инициативи и програми и през септември месец бе лансиран лансирано набиране на оферти за подписването на съответен договор за 30-месечен такъв договор за сътрудничество на стойност 3 милиона и половина евро. Приблизително. И така, това е предисторията. Позволете ми сега, преди да започна да ви изреждам конкретните проекти, да ви кажа какви са целите на тази обсерватория. Евростат ни доставя хармонизирани статистически данни на европейско равнище. Но, има разбира се винаги едно но, тези данни са годишни. И имат следния недостатък за тези, които ги ползват – не, са, не съвпадат с реалното положение, не отговарят на един синхроничен разрез, тъй като всъщност представят анахронично година назад. Конюнктурните данни, а именно дневните или седмични или дори месечни данни, които са ни всъщност толкова необходими, за да можем да подобрим интелигентно стратегията на сектора, не съществуват навсякъде. В някои държави съществува, в други не. А в тези, които съществува, не е задължително тези данни да са хармонизирани и еднородни. Целта, значи, бе да се направи така, защото цялата подавана информация от нашите партньори да има един на първо място економически елемент, който да дава идея, да ни дава представа за развитието на рибния сектор. Тази информация би трябвало да бъде съпътствана от съпоставителен анализ за различните европейски, вътрешноевропейски пазари, сравнение ни с други и с трети страни. Ако говорим за економическо разузнаване, например, би трябвало да знаем, че са ни нужни економически данни още от самото начало до самия край на хранителната верига, от момента на добива, обработката до дистрибуцията и крайната дори продажба. Ето това би могло да ни помогне в действителност да направим предвиждания по-късно и в началото изобщо да очертаем картина. Европейск... Европейската картина в европейския контекст. Преди да започна да говоря по този въпрос, всъщност искам да се върна към та сутрешното заседание, когато господин Кадек каза, че ние сме един от най-големите вносители на рибни продукти. 75% всъщност от консумираните тук рибни продукти са вносен происход. Тези са общите цели, има и някои по-конкретни. Първата по-конкретна цел е да се подсигури бързото разпределение на такива свързани с цената на данни, дневни или седмични цената, разбира се, не на всички рибни види, а на някои избрани, нарочно избрани, както и на някои пак нарочно избрани европейски пазари или на трети държави, като Исландия или Норвегия, например. И третата цел е да се подсигури наблюдението, проследимостта на качеството и на количеството. Може би тези статистически данни не би трябвало да са ежедневни или ежеседмични, а по-скоро ежемесечни или тримесечни. Третата конкретна цел на тази обсерватория е постигане на по-добро познание, на нашето по-добро познание което след това да предадем на партньорите, на представителите на бранша, за това как е структуриран браншът на производството и преработката. Това, разбира се, е по-добре да се изчислява на годишна база. За да видим кой произвежда колко и какво, кой консумира колко и какво и къде. Има фирми, които са на печалба от началото на производителната верига до края на вече превърналата се в дистрибуторска верига. Господин председател, в началото ви казах няколко думи за происхода на тази идея и на съобщението на комисията по повод на петролната криза това винаги е било едно от изискванията, предравявани към нас от ресора, че в началото на тази производствена верига трябва да има гаранции и достатъчно надежна информация за това как след това да се построи по-нататък веригата и как да се избегне дисбаланса. Сега, по въпроса за дейностите на тази обсерватория и начинът и на действие, така наречения модус операнди. Няколко неща. Първото, тази обсерватория трябва или би трябвало да събира данни. Не трябва да тегли калема и да изхвърли всички до сега събрани съществуващи данни и да започне собствено събиране, а някак да оптимизира съществуващата информация, която да бъде въведена в един общ файл. След това как да се обработят тези събрани данни как да се обработят, да се смелят, да се храносмелят, ако мога така да кажа, за да се произведе в крайна сметка някаква питейна информация. Информация, която да подлежи на анализ. Анализът, и това всъщност е естественото му предназначение, е да ни позволи да извадим изводи, да очертаем параметри, които да целят бъдещо събиране на по-добра и по-качествена информация. Вече ви дадох пример с разлик, разликата в цената в началото и в края на производителната и дистрибуторска верига, но разбира се съществуват и макроекономически критерии, сравняващи вътрешния ни пазар с международния глобалния такъв, за да можем да разберем как изобщо се развива и на къде върви общият риболовен пазар. Ние зависим от вноса, каза го не веднъж, като например фактори, като например курс, обмените курсове между различните валути или пък цената на суровия нефт. Или пък нещо друго, което ми хрумва да цитирам като пример е развойната дейност и разбира се, не на последно място, търсенето. Търсенето на домакинствата на подобен вид стока. След това анализ на въпросните данни, както и публикуване, разпространение на изводите, до които се е достигнало в резултат на обработката на тази информация. И тази информация се използва не на последно място с политически цели. И така, един кратък сега обзорен преглед или поглед към бъдещето. бъдещето. проекта се състои от три фази. Първата е очертаване на това, което унаследяваме от миналото. Тази фаза всъщност на равносметка на миналото приключи тази година през февруари месец и представлява един списък на данните и на това откъде са събрани, кои са техните източници. Това е първият елемент. Вторият е работата вече на консултанта, на съветника, който е призван да даде предложения за покриване на липсите, които е забелязал в резултат на анализа на економическия анализ на економическите данни за рибния ресор. Това трябва да приключи през юли месец тази година. Втората фаза е предвидена да трае година или по-малко, следва да започне в началото на следващата година и ще се изрази в конкретно замисляне и въплатяване в нещо реално на тази идея за обсерватория, за наблюдение на рибните пазари. И сега вече всъщност може би ще говоря по-конкретно за връзките с парламента, защото в момента в който разполагаме с информация, следва да изработим и определение за това до какъв вид правна информация ще трябва да имаме достъп. И до и под каква форма трябва да бъдат публикувани и разпространени изворите, до които е достигнала въпросната обсерватория. Дали това да бъдат графики, таблици или под някаква друга фарма, форма. Третият елемент на тази дизайнерска задача за създаването на а, тази обсерватория са човешките ресурси човешките ресурси и начинът на работа. Как да се стартира и как да се продължи. И последният пункт е компютърната програма. Разбира се, не на последно място, цитирам го всъщност на последно място, но може да си представите колко е важно човек да има компютърна програма с ефикасно действие, която да позволи всъщност изпълнението на целите, които ви изброих. Това ще ни отведе вече към края на 2011 година и там ще стартираме третата фаза. Третата фаза всъщност е характерна за подобен вид мероприятия, а именно изпитанията – изпитанията и трансферите на данни. Ако сравним ако сравним работата на колеги от селското стопанство, които вече са провели такъв един проект за наблюдение, те, например, особено ни подчертаха необходимостта от една такава крайна фаза на изпитания, която може да отнеме около 3 до 4 месеца през 2012 година. И това всъщност ще ни даде ключовият резултат. Това ще бъде издаването всъщност на обекта. Ето това е, което имах да ви разкажа. Позволете ми сега в заключение да, да очертая следната картина с три основни момента въпросният механизъм, въпросният инструмент не желае и не си постави изобщо за цел да срине съществуващото до момента, нито пък да замени съществуващите в момента инструменти, а по-скоро да стъпи на съществуващите в отделните държави членки и инструменти, за да надгради на тях един общностен механизъм, който да оптимизира ефикасността на ресора. И този инструмент ще е призван да служи и на политиците, не на последно място. И в заключение искам да ви, да ви запозная с графика. С графика с парламентаристите. Първият, е, първият Първата среща, която е предвидена в този календар, в този график, е края на тази година, когато ще ви представим началният оценъчен анализ след, след като сме се запознали с доклада от юли тази година. И втората ни среща е края на 2011 година, така поне е предвидено в графика. Днес сутринта говорихме за реформата на риболовната политика. Връщам се значи към това, за да подчертая, че ако сметнем, че инструмента, за който ви разказвам в момента, се окаже важен, жизнено важен, даже бих казал, бихме могли да го облечем в съответната правна форма. Така че, ако дори нещата не са изчистени до тогава, от 2011 година на сетне, бихме започнали един дебат, един по-скоро правен дебат. При това бихме го водили, разбира се, периодично, систематично, докато стигнем до някаква крайна форма. И така, от гледна точка на парламента, така и от гледна точка на целия риболовен бранш, тази реформа и инструмента, за който ви разказвам, е силно желан от всички, така че е, смятам за мой дълг да ви информирам периодично за развитието на събитията. Така че още днес бих отговорил на въпросите, които евентуално бихте ми задали. Благодаря. Благодаря ви много. Господин Харток от комитета. Иска ли също да вземе думата? По различна тема, господин председател. Това е за подготвителната мярка за морската политика. За втори път говоря по тази тема, затова ще бъда кратък, тъй като сме се занимавали с тази тема многократно през миналата година – при предишния мандат на парламента. Бих искал да ви припомня в началото, че средствата, които са предложени за интегрираната морска политика са сравнително малко. Целта е да гарантира един интегриран подход. Имаме четири документа. Доклад за напредък, комуникацията съобщението за Средиземноморието и други, които са вече в парламента. Политиката и парите, както знаете, вървят ръка за ръка и аз ще обясня това в краткото ми изложение. Госпожа Майснер подготвя доклад по четирите документа. Относно финансовото изпълнение, мисля, че се справихме относително добре. Ангажиментите за подготвителните действия 99,7%, близо до 100%. За пилотните проекти малко по-низко, около 95%, но това е защото ние преговаряхме добре и не се нуждаехме от допълнителните средства. Така че средствата бяха достатъчни, плащанията са по-малки. Повече време беше необходимо за реализацията на някои от е, проектите от е, предвиденото. За това имаме изпълнение над 70% за подготвителните действия, над 60% за, подготвителни, за под, пилотните проекти. И така за къде са изразходвани средствата. Ще говоря не само за 2009, но от 2007 нататък ние сме изразходвали, ангажирали сме бюджет около, около 20 милиона. Почти една трета са свързани с опознаване на морето, обединяването на информацията. Една трета отиде за надзор на морските пространства и също пространствено планиране, различни проучвания за економическите възможности, устойчивото развитие и така нататък. Миналата година а, говорих за очакваните резултати, какво очакваме да се постигне в крайна сметка. По познаването на морето, пилотния проект а, ще доведе до изготвянето на първия доклад за постигнатия напредък. Там ще бъдат представена събраната информация пилотните проекти за наблюдението на моретата. Тук са включени различните органи за наблюдение по един интегриран начин. Има голям ентусиазъм сред а, френските и а, испански а, колеги, които водят този проект, тъй като вече се вижда постигнатия напредък. Господин Даманаки посети групата и се запозна с направеното. Следващата седмица ние ще представим Атлас на моретата. Днес Бих искал да ви информирам за тази възможност. Така че това е относително скромно, но важно постижение в прилагането на проекта. Относно въпроса какво предстои. Законодателният орган, бюджетният орган ще трябва да предприема следващите мерки. Комисария Даманаки също се ангажира. Ние искаме да се възползваме от възможностите, предложени от парламента, за да можем да засилим усилията си в определените области. Благодаря. Господин Рамбо от комисията. Това е въпрос по бюджета. Госпожа Родост, бихте ли желали да коментирате този въпрос? Да, благодаря ви. Не по последният е, доклад. Мисля, че там сме на прав път и бюджетните средства ще са на лице в бъдеще. Ние винаги говорим за период от 3 години. Сега ние се намираме в края на един от тези годишни периоди и въпросът опира до това как да продължим по-нататък и коя бюджетна линия ще осигури средствата но виждам, че сме добре подготвени и аз е, вярвам, че ще можете бързо да дадете отговор на въпросите, които ни вълнуват. Относно обсерваторията, искам да ви поздравя. За мен беше удоволствие да чуя информацията, която представихте. Дали а, рибарите обаче а, сами са включени дали те приемат това, което се прави. Аз самия, самата а, съм работила активно в сферата на селското стопанство. Знае, че има критики, има а, скептицизъм в началото. И в последствие може а, да се предизвика ентусиазъм у хората но е, необходимо е да имате достатъчно средства, за да може да постигнете целите, които са поставени. Дали в последствие ще има искане за допълнителни средства? Сигурно ще искате да отговорите утвърдително в а, вашия отговор, но а, мен ме интересува какъв е вашия коментар господин Рамбо, след това господин Грибачек. Благодаря. Един важен въпрос, свързан с, с създаването на този център за събиране на данни. Искам да попитам комисията. Има ли намерение да създаде по-добри инструменти, по-добри от използваните в Евростат в момента. Мисля, че от това, което разбрах, поне вие не смятате, че Евростат е достатъчен инструмент за момента. Може би просто данните стигат е, късно до, тя, до тях. Каквато и да е причината, с това, което предлага Евростат, не винаги човек може да си създаде ясна представа за вида риба, за данните по вноса, по износа и така нататък. И веднъж създаден този нов център, казахте, че ще се изберат, ще се направи подбор на някои определени видове. Предполага се, че тези рибни видове ще бъдат винаги едни и същи или винаги обект на подбор или ще се разширяват и глобализират. И нещо, което аз самият, до което аз самият стигнах като извод, искам да ви попитам, дали ще има само съвещателни, само консултативни функции или ще работи и с, с правни инструменти за разрешаване на разногласия и конфликти, например. В бранша на аквакултурата, акви, аквакултурите, например, не е рядкост някои държави, теоретично се изразявам в момента, някои държави да не спазват ограниченията и да внасят огромни количества пангасиус на много ниска, подбиваща пазарната цена. Тази значи обсерватория само ще събира данни и ще информира или ще може да сезира съответните правни инстанции. Благодаря. Thanks, Благодаря, господин Грибачек. Господин Рамбо. Благодаря, господин председател. Първият ми въпрос за това дали ще участват рибарите. Да. Тези мерки са замислени за тях още при предишния парламент, в предишния му състав бе изразено това именно желание с отпускането на въпросните 4 милиона евро за създаването на тази обсерватория. Така, сега, когато се приключи даден етап, се излиза с информационна нота за целия сектор, за целия бранш, включително и рибарите. Разбира се, и регионалните консултативни съвети също са държани редовно в течение. По, за въпроса дали това ще бъде разрешение, смятам, да, че да, ще бъде разрешение, ще бъде нещо като економически разузнавателен център за събиране на информацията. Някоя информация, всъщност, част от нея е предста, предназначена преимуществено за рибарите и ще бъде на разположение в на места, където те биха могли лесно да я ползват. Ще бъде съответно усъвременявана и детайлизирана с информация за това до кои пазари могат да имат достъп и да оперират. По въпроса за допълнителните функции, и за допълнителните средства. Казвам ви още от самото начало, че нямаме нужда от допълнително финансиране, поне за подготвителните действия. Нашият проект е на уч... изпълнява очакванията и в близкото бъдеще, например, когато вече започне да се очертава силуета на тази бъдеща обсерватория, то тогава бихме могли евентуално да направим още една усъвременена вече с новите данни преценка за това дали са ни достатъчно след достатъчни средствата или не. За момента, според това как стоят нещата за момента и с предвижданията в средносрочен план, отговорът е не. Нямаме нужда от допълнително финансиране, пък после ще видим. Ще видим дали имаме нужда от нови средства и от нови разходи. По въпроса за това дали този инструмент, който ние изграждаме, ще е по-добър от евробарометър, отговорът ми е да, разбира се. Защото ще бъде специализиран и изрично посветен на рибния сектор и на аквакултурния ресор. С, боравим с стотици продукти, в случая с Евробарометър, с стотици продукти, с стотици видове пазари и в нашия случай ще се съсредоточим в по-голяма степен върху тези рибни и аквакултурни продукти, които интересуват конкретно нашия бранш. Освен това, се надяваме и да съумеем да подаваме обратна информация, защото не винаги данните, с които разполага научната общност, да кажем, винаги стига до крайните потребители, крайните или крайните заинтересовани участници в рибното производство, не винаги имат достъп до тази информация. По въпроса за това дали ще има подбор, системен подбор на рибните видове. Сега ще ви обясня. За това, са нужни, за това е нужна конкретна информация, тъй като това решение е економическо, но и до известна степен политическо. Ако се водим само от економически критерии, лесно бихме направили подбора на това, кои рибни видове следва да бъдат обект на наблюдение, поне в краткосрочен план всичко останало, свързано с другите видове продукти, ще направим съответен подбор в зависимост от конкретните приоритети на момента. По въпроса сега дали крайната цел на тази обсерватория е да създаде един помощен, консултативен инструмент за оптимизиране на информацията, с която разполагат операторите от бранша и която да подпомогне по-лесното взимане на решения или пък ще предвижда сезиране на съответни правни инстанции. Тук бих ви отговорил, че за тази втората част си има друг вид инструменти. По въпроса за това дали ще бъде помощен орган, отговарям да, ще бъде помощен подпомагащ орган не само на политиците, а и на всички економически ангажирани в добива, преработването и дистрибуцията. Ето това имам да, като отговор на поставните ми въпроси да ви кажа. Благодаря. Благодаря много. Това бяха предложенията от комисията по време на предишния мандат на парламента. Затова беше хубаво да чуем какво е новото по прилагането на тези предложения и с какъв бюджет разполагаме за целта. Искам да благодаря на господин Харцог, господин Рамбо за техните представения. Очакваме да чуем нещо повече от тях, когато бъдат реализирани проектите. В началото на днешното ни заседание аз отбелязах, че тъй като очаквахме, че ще ни остане време днес след обед, в резултат на предложение на политически отдел за структурна и кохезионна политика, ние възложихме едно а, проучване, което ще бъде представено днес от автора господин Ван Хоф. Радвам се, че господин Ван Хоф търпеливо присъства на цялото ни заседание днес след обед и следи дискусията. Искам сега да поканя господин Ван Хоф да дойде тук и да ни представи своята презентация на PowerPoint – за инструменти за управление на риболовните флоти. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички членове на тази комисия и благодаря, че все още имам публика. Важен ли е размерът? Този въпрос често се задава. Надявам се и аз да кажа нещо по въпроса, само че по въпроса дали е важно, важен размера на флотата. Ще се опитам първо да кажа защо е поръчено това изследване, какво е направено. Нека първо да видим дали можем да определим риболовния капацитет, след това как ще го измерим и накрая вече ще можем да говорим за управление на риболовния капацитет. А, обхватът Започнахме през 1999 година с една публикация на ФАО на Международния план за действие за управлението на риболовния капацитет. Това беше една програма на два етапа. Първо бе определен капацитетът е, и бяха развити различните капацитети за риболов. И след това се говореше за програма за намаляване на този капацитет. Ако погледнем зелената книга по настоящата реформа на общата риболовна политика, ще видите, че там има едно изречение, че е, свръх е, риболовния капацитет все още е едно от големите предизвикателства в флот, риболовния флот на ЕС. Имайки преди това, от е, съответния департамент се обърнаха към мен да разгледам какви са механизмите в Нова Зеландия, Исландия, Норвегия, САЩ и Канада. Дали можем да извлечем полуки от техния опит и да видим дали не можем да ги приложим в европейски контекст. Първо трябва да кажем какво означава риболовен капацитет. За какво говорим? Нещата са съвсем ясни. Това е колко риба можеш да уловиш. Съвсем простичко. Вие сте експерти по рибните въпроси, така че вие сте запознати с този въпрос. Преди да обсъдим свръхкапацитета, трябва да направим една разграничение между свръхкапацитет и излишен капацитет. Първото е, а, имаме малко повече, отколкото имаме обичайно. Например, ако, например, ОДУ пада, то тогава, след това, ще видите, че намаляват и запасите, който може да се отрази на ОДУ. Ако това става в дългосрочен план, тогава вече говорим за един свръхкапацитет. Тоест, излишният капацитет води до свръхкапацитет. Още нещо, което не бива да забравяме, има едно разграничение между анализ, който е ориентиран към входните ресурси и този, който е ориентиран към изходните данни. Този, който е ориентиран към входните, е свързан с това колко риба можем да уловим при съществуващия брой кораби, докато другия е колко трябва да бъде голяма флотата ни, като си има предвид колко риба можем да уловим. Следвате ли ме? Чудесно. И така. Казахме какво е риболовен капацитет, сега да видим как можем да измерим този капацитет. Тук вече имаме малък проблем, защото капацитетът включва рибното стопанство, флота и конкретните специфики, защото се използват различни двигатели, различни начини за придвижване, различни риболовни текелажи. 2007 Европейската комисия излезе на съобщение в което се казва, че да, много години използваме обема на двигателя и тонажа, т.е. размера на кораба, като основните ни измерители за риболовен капацитет. И да, по този начин може най-общо да се прецени колко може да се улови. Това е най-подходящия индикатор, който можехме да използваме, тогава казва комисията. И ако си представим, че сте имали активни траулери или бим траулери и всякакви други то тогава наистина обема на техния двигател показва колко могат да наберат. Но ако погледнете фризерите, кораби, където се поставя уловената риба, там вече не можем да знаем дали обема отговаря на улова, защото там има огромно хладилно съоръжение. Та, да, в съобщението на комисията, освен капацитет на двигателя и тонаж, бяха описани различните видове текелажи, които да се използват за определене на капацитета. Няма сега да навлизам в цялата тази таблица, но виждате, че комисията в своята публикация говори за общи категории, като например траулери, парагади, грибове и дава дефиниции за това как за тази част от флотата бихте могли оттам наседнете да предефинирате а, съответно риболовния капацитет. Моля да го погледнете някой път, когато пътувате с влак или самолет, има, ще имате достатъчно време, пък и ще разберете каква е логиката на това определение на риболовния капацитет. Още нещо се случи. Всички сте запознати с научния технически и економически комитет за риболов. Той е, дава научните данни, които стоят в основата на политиките в риболова. Много години имаше един доклад на комисията на базата на данните от държави членки за наличните риболовни възможности и капацитет. Тази информация обаче не се използваше, защото нямаше достатъчно такава но има регламент за събиране на данни, сега има и рамка за събиране на данни и това води до много добри данни, много полезни данни. Та за това в тази комисия се говореше за това как да използваме по-добре индикаторите, за да може да разберем какъв е баланса между риболовния капацитет и риболовните възможности на флота. И този комитет излезе с три индикатори. И економически индикатори, биологични и социални. Става дума за перспективата, която се фокусира върху хората, планетата и печалбата, или три пета на английски. А, най-общо пък тези три фактора показват развитието на флотата – економическите, биологическите и социалните. Биологичните индикатори, например, показват смъртността на рибите по настоящем и съответно може да се сравни с целевата такава. Е, знаете също така риболовно усилие за улавяне на единица риби. Това също се използва, както и размера на текелажа. Така че Имаме от една страна съобщението на комисията, от друга страна документите от економическа, техническа и социална комисия. Не социална, извинете, а научна комисия. Но капацитетът всъщност не е толкова важен по отношение на запасите, защото рибата не се интересува от това дали ще хване голям кораб или малък кораб. Но ако се замислите за колата си, голяма част от вашите коли биха могли да вдигат много по-висока скорост от а, този, който е за записан на знаците. Изключение на Германия. За нас това не е проблем. Мислите си, че ако сложите една табелка, на която пише максималната скорост, така сме решили въпроса. Но не е възможно това да го направим по отношение на риболова. От економическа гледна точка обаче, Риболовният капацитет е свързан с проблем с ефикасността. Имате един кораб, половината от времето ловите, а тези кораби са скъпички. Така че много капитали си седат и там във водата, пък биха могли да се използват по друг начин, а не да а, бъдат а, по пристанищата. За управление на този капацитет има три различни альтернативи. От една страна може да има регламенти свързани с входните материали, т.е. да регулираме усилието по риболова, може да има крайни регламенти, които да са свързани с регламента на улова, няма значение как ще си използвате корабите, ето толкова може да уловите и има економически мерки, които се опитват да дадат бонуси на рибарите, за да променят те своето поведение. И ето ви тази чудна таблица, която излиза невероятно на голям екран. На тази таблица в ляво отгоре надолу виждате различните видове контроли, които току-що обясних. Тези при входа, тези на изхода и економическите бонуси и стимули. А в дясно виждате онези държави, в които установих, че работят съответните инструменти в ляво. Може би е добре да минем ред по ред, за да видите какви инструменти се използват. В Австралия използват едни схеми за уеднаквяване на единицата, намерната единица. В Обединеното кралство има същата. Там се опитваме размера на кораба, размера на двигателя, да го изразим в точки. След това се управляват точките на флотата и отделните рибари вече са тези, които получават точки и те могат да преведат тези точки в текелаж ограничаване на риболовното усилие, временно затваряне на определени райони. Това се среща в Канада, Австралия, Исландия, Норвегия. Прехвърляне на квоти за усилие. Това го нямаше в нито една от държавите, но знаем, че това се използва на Фариорските острови. Мисля, че са се отказали, но не съм убеден. Най- често срещаната ограничителна мярка е броя на лицензите. Това се случва много често. В САЩ, Канада, Австралия, Нова Зеландия и Норвегия ограничават лицензите. Технически ограничения, свързани с техелажа, например размерът на корабите. Това се среща в Канада, Австралия, Исландия, Норвегия и Европейския съюз. В Европейски съюз имаме една схема, която е единствена по рода си, схема за влизане и излизане от модела. Мисля, че сме единствени. След това има схеми за обратно изкупуване на кораби или не, неизползване на кораби, тяхното бракуване, както разрешителни в САЩ, Канада, Австралия, Норвегия. След това общото общия добив, С него определяме от общия запас колко можем да уловим. Това се използва във всички държави. Следващите а, различните механизми за търгуване с права, т.е. отделна категория квоти, които биха могли да бъдат търгувани, Съответно има програми за квоти, които се предоставят на отделни общности или на кооперации, както има и други програми, свързани с определени региони или пък определения съд има някаква квота. Това се използва в САЩ, Австралия и Норвегия. След това имаме прехвърлимите квоти в Канада, Австралия, Нова Зеландия, Исландия. И накрая економическите стимули. Този, който се използва в Нова Зеландия е единствения и то е възстановяване на разходи по управление. Ако погледнете доклада, там са записани всичките тези инструменти, но не мисля, че искаме да четем целият доклад. Той е много подробен и за това днес след обяд искам да насоча вниманието ви само към определени моменти. Управляването на риболовния капацитет е приоритет във всички държави, които изброих. В случая с САЩ, Канада и Австралия има съответни схеми за обратно изкупуване. Като система, която съществува единствено и уникално сама по себе си, тази схема на обратното изкупуване не работи. Ако не се премахнат бонусите, които карат флота да нараства отвъд определен момент, то тогава тези схеми само временно решават проблема за намаляване на капацитета, но след кратко време той се връща обратно, даже се разраства. В САЩ даже се казва, че когато се направи такава схема за обратно изкупуване, не казвайте никому, защото хората веднага почват да, ги, да купуват кораби, след това ги връщат обратно и всъщност нищо не правите. Австралия огромна територия, огромна държава. Там има различни региони, различни флоти, риболовни, които имат различни видове управление. Те могат да бъдат конкретните местни райони, може да са дадени на аборигените, може да има конкретни практики, които се използват само в определени региони, но там много лесно може да се разграничат отделните риболовни флоти. Стигаме до големия въпрос. Работят ли тези механизми? Трябва да ви кажа, че си нямам ни най-малка представа. Не можем да преценим, защото няма един един инструмент във всяка държава. Винаги има цяла кошница от а, инструменти и никога не се знае кое всъщност е свършило работата от всички тези инструменти. Преди 10 слайда казах, че всички инструменти са свързани с конкретиката в определена държава. Да речем, ако нещо работи в САЩ, няма абсолютно никаква гаранция, че ако го копираме в Европа, то ще работи тук. Макар, че можем да се получи много от начина по който са взети решенията или как се използват съответните механизми и инструменти. Но, това, което може да се забележи във всички държави, които разгледах, риболовният капацитет е намален последните 10-15 години. Има едно общо становище, че днешния капацитет все още е прекалено голям. Още няколко неща. Общо допустим олов във, всич... улов във всички държави е основен инструмент. Първо се определя колко риба има и след това се вижда колко смятаме от нея, че можем да уловим. И това, което ме изненада, има много системи, свързани с индивидуални квоти, които биха могли да бъдат търгувани. Например, Исландия и до известна степен Нова Зеландия. Хората казват, че единственият инструмент, който е необходим, са такъв тип квоти, защото те сами по себе си преразпределят риболовния капацитет, за да може той да отговаря на риболовните възможности. В САЩ казват, че основната полка е е много ефикасно да се използват пазарни а, е, инструменти при управляването на флотата. И така, важен ли е размерът? Както казах, свръхкапацитет е економически проблем, много повече от а, е, неговото измерение като консервационен проблем. Ако един автомобил може да се движи със скорост по-висока от разрешената, това не е проблем, стига той да спазва скоростта. Така че Начинът по който се използва този капацитет е важен. Начинът по който управляваме това е важно, а не размерът на този капацитет. Much, Благодаря, господин Ванхов. Струваме се, като разглеждам всички тези инструменти, много от нас ги прилагаме, в рамките на реформата на обща политика по рибарство. Имаме намерение да въведем прехвърлими индивидуални квоти. В Исландия мисля, че има значително консолидиране на собствеността върху правата за риболов. По този начин се преразпределя свръхкапацитета без да се налага комисията да компенсира. Въпреки това, правата за риболов остават в ръцете на малко наброй богати компании, което ощетява по-древните оператори. Това се случва и в Исландия. Така че аз не се чувствам много а, уютно, когато говорим за тези прехвърлими квоти. Аз разбирам, че по този начин се преразпределя свръхкапацитета, използването на пазарните сили е един ефтин, ефикасен начин за решаване на проблема, но дали това трябва да бъде пътя, който да следваме за справяне с свръхкапацитета в Европейския съюз. Искате да чуете личното ми мнение ли, господин председател? Аз нямам ни най-малка представа. Това, което ми прави впечатление, че в много случаи се прави избор за използване на инструменти като прехвалимите квоти, в САЩ такива квоти се купуват от организации по опазване на околната среда. Част от тях се предоставят на рибари, които да извършват риболов при ограничителни условия. От една страна, от гледна точка на обществото, рибата принадлежи на всички ни. Нека всички да имат възможност да участват Имаме обаче големи риболовни флоти, което създава трудности. Има допълнително намаляване на риболовните възможности, което ще затрудни оставането в този бизнес. Програмата за обратно изкупуване се финансира от самият бранш. Аз съм от Нидерландия, можете да го разберете по акцента ми на английски. И там ние казваме, че ако гледаме, вземем част от флота само, можем да кажем, че тези, които остават, трябва да плащат за тези, които напускат бранша. Също като човек от Нидерландия Имаме и известни притеснения. Ние вече нямаме флота за извършване на риболов на херинга, въпреки че херинга все още има. Ние нямаме, няма да имаме рибари. Тоест, сега се мисли доста за това в рамките на реформата на общата политика по рибно стопанство да бъдат приложени нови инструменти. Да, вие създавате кошмари за рибарите, когато говорите за това, че правата за риболов се изкупуват от неправителствени организации, които се преразпределят сред рибарите. Понякога тези неправителствени организации разполагат с много повече средства, отколкото риболовните компании. Това не е нещо, което ми е хрумнало преди. Така ще имам сега повече безсънни нощи. Не зная дали някои от членовете на комисията биха искали да а, говорят по тази тема. Госпожа Руст. Можем да гледаме на този въпрос, както е, искаме, но не можем да избегнем проблема. Може би трябва да се потърсят индивидуални решения. Миналата седмица посетих един научен институт в Германия и там бях посъветвана да помисля дали би имало смисъл да се прехвърли повече отговорност на рибарите. Това е въпрос, който ми изглежда разумен. Но аз бях самонает дълго време и когато съм в даден бизнес, аз трябва да правя бизнес. Това е по-различно, отколкото да сте представител на екологична или на социална организация. Един бизнесмен има известна отговорност. И за това считам, че този въпрос следва да бъде обсъден в по-широкия състав на групата. при общата сълскостопанска политика ние обмисляме въпроса дали от фермерите да се изисква да отговарят за обществените блага при съответно заплащане. Мисля, че морето, морските ресурси също са обществено достояние, затова трябва да помислим по интелигентен начин, по какъв начин рибарите могат да получават доход от тази дейност. Господин Банхов тук подчерта какви са фактите. Ако ние предефинираме това, което имаме предвид под капацитет, на мен ми харесва идеята а, с ограниченията а, за скоростта на автомобили. И мисля, че сега има смисъл да се кара по-бавно, защото се намалява риска от катастрофи. Също се отнася и до а, морските запати, запаси, ако можем да караме рибарите да действат по отговорен начин. Аз а, не считам, че можем да намерим едно решение за всички а, случаи. Трябва да разгледаме различните варианти, които могат да бъдат а, предложени. Никой не е загинал от това, че е карал твърде бързо, а проблема идва от това, ако някой спре внезапно по-скоро. Благодаря, господин Ванхов, за вашето представене. Мисля, че то беше много добро. То се вписва чудесно в нашата дискусия за реформата на общата политика в областта на рибното стопанство. Сега по точка разни. Тази сутрин ние поставихме въпроса за петролния разлив в Мексиканския залив на следващото заседание на нашата комисия тук в Брюксел ще имаме като гост представител на комисията. Следващото ни заседание ще бъде в Страсбург на 17 май от 19 до 21 часа. Още нещо, госпожа Родиус казва, за протокола искам да кажа, че всяка година в Брюксел се провежда един от най-големите панири за рибни стоки. И мисля, че този път не като отделни депутати, а като комисия трябва да посетим този панаир, където сигурно ще имаме интересни дискусии. Да, идеята е много добра, казва председателя. Мисля, че комисията обикновено организира билети за членовете на комисията, но да отидем като делегация, това ми е хрумвало преди по време на сълскостопанските изложения в държавите членки обикновено има представители на правителството дали не би било добра идея, предвид на важността на реформата в обща политика в областта на рибното стопанство, да представим като делегация Европейския парламент. Все пак всички, които присъстват, ще искат да говорят с нас. Могат, може да имат ме също штант, на който да се осигури присъствие на ротационен принцип на депутати по време на цялото изложение. Това е начин да се срещнем с хора от бранша, да отговорим на въпроси, свързани с реформата, която до следващата година ще е в доста напреднала фаза. И мисля, че това е предложение, което трябва да включим в бъдещия ни дневен ред и да обсъдим. Благодаря, благодаря на всички депутати, които присъстваха. Благодаря и на всички сътрудници за тяхното присъствие.